състояние от нашите страни и ще им даде една ясна европейска перспектива. Те очакват да получат ясно послание от нас утре. Благодаря. Благодаря, госпожо Файон. С това приключваме дебата. Утре ще гласуваме този доклад, а сега минаваме към следващата точка от дневния ред доклада Карас относно Базел 2 и преразглеждане на директивата за капиталовите изисквания. Господин Карас, имате думата за 4 минути. Добре дошъл, господин комисар. Господин комисар, да, госпожо председател, дами и господа, Европейският е, парламента трябва да вземе позиция относно разискванията на Базелския комитет. Привличаме вниманието към проблемите, които не са решени и отправяме изисквания към комисията за изработване на директивата. Бих искал да благодаря на е, докладчиците в сянка. Този доклад бе прият в комисията с 38 гласа за и нито един глас против успех беше необходимо обаче да внеса 6 изменения, три от които са по дейностите на Базовския комитет с цел тяхното усъвременяване, докато другите три са свързани с въпросите свързани с ликвидността и стандартите за ликвидност. Ние не смятаме, че коефициента на, ливе, на ливерич трябва да мине в първия стълб още 2013 година. Що се отнася до стандартите за ликвидност, в Базел 2 има известни пропуски и текста трябва да се усъвремени. Очудвам се, госпожо председател, че девет държави членки, са в Базел. Те смятат, Базел 2, те смятат, че процесът е, е приключил, но, все, но на, на практика няма, няма сходства между економическите структури в Съединените щати и в Европа. Условията са съвсем различни за инвестиционните банки, както и за класическите банки. Е, не разполагаме и с дефиниция на ликвидността. Кризата доказа, че трябва да се промени общата рамка. Това е, е би било уместно и трябва да се направят предложения в този смисъл. Но кризата също така доказа, че става дума за липса на ликвидност, а не на криза на капиталната адекватност. Пет са проблемите, които все още не са намерили решение. Първо, не е правено изследване относно последиците на кризата в областта на, заедостта и е, на растежа. но не сме изследвали и събирателния ефект на всички приложени е, мерки. Става дума за Базел 3, е, такса върху е, търговските сделки, транзакциите и така нататък. Както казах, няма е, и еквивалентност между условията в Съединените щати и Европа при представянето на сметките. Условията са и различни, що се отнася до дефиницията на капитала в обикновените е, банки, е, които работят с клиенти на дребно и инвестиционните банки. Също Проблема свързан с коефициента на ливереч и рейтинговите агенции също трябва да бъде решен преди да се изработи проекто директива. Трябва да продължиме работата тук и да работим, докато разрешим тези проблеми. Господин Барния от името на комисията. Благодаря, Благодаря госпожо председател докладчика. Дами и господа депутати, няколко дни след споразумението от Базел, мисля, че е много важно парламента да покаже своя ангажимент към реформата на банковия сектор и за да може Европа да запази мястото си на световната сцена. Искам да благодаря на господин Карас и на Комисията по економическите въпроси за техния ангажимент. Има няколко критични пункта, които трябва да бъдат внимателно обмислени преди да приемем нашето предложение за преразглеждане на директивата за капиталовите изисквания следващата пролест. Напълно споделям вашата констатация, господин Карас, за значението на специфичните европейски проблеми, защото банковото дело в Европа не прилича на това в другите региони на света. И е необходимо да се направи оценка на въздействието и да се запази качеството и конкурентоспособността на международно равнище. Искам да кажа, че една по-добра капитализация на банките е задължителна предпоставка за да може финансовия сектор да бъде по-стабилен и здрав, но това само по себе си не е достатъчно. Необходимо е също, както знаете и в каквато насока работите, господа и дами, по-строг надзор, засилено управление, ограничаване на спекулативните финансови дейности, механизъм за решаване на банковите кризи. Това са общите елементи от пътния лист. Вече осъществихме съществен напредък до голяма степен и благодарение на вас по споразумението за надзора, зелената книга за управлението на финансовите институции. Комисията от своя страна си върши работата и ще продължи в по същия начин, за да може следващата, пр- следващата година да разполагате с всички текстове, които очаквате от нас и които ще приложат препоръките на Г-20. Именно в този дух преди няколко дни представих и проекта за регламент за производните продукти. След няколко дни ще публикуваме и съобщение за инструментите за решаване и управление на кризи в банковия сектор. Искам да споделя тук три теми, които будят загриженост. Първо, за признаването за инструментите е, е, е, за капитал на кооперативните банки. Капитал с по-добро качество, както е описан. Базовското споразумение ще позволи да отчетем спецификата на тези банки, които не играят на борсата, но които имат огромно значение за финансирането на европейските банки предприятия. Днес а, моите служби работят с експерти, експерти от държавите членки, за да могат да приложат тези нови принципи в европейското законодателство. Второ, по отношение на правилата за ликвидност и а, у, у, определението за буфери за ликвидност. А, това въжи предимно за Дания и за Австрия. Комисията изрази своята загриженост в това отношение и е, именно по тази причина още не се е, е постигнало споразумение. Ние имаме известни резерви и моите служби продължават да работят с партньорите от Базел, за да намерят някакво решение по, по отношение на признаването на покритите задължения. И трето за лостовия ефект, леверидж. Ние а, е, не можем да а, не сме изпълнили ангажиментите, но сме доволни от споразумението в Базел. Да този ефект ще бъде включен във втория стълб по, по време на един период, през който ще се преминава към първия стълб. Това преминаване няма да стане автоматично и ще включим и клауза за преразглеждане в нашето предложение. Сега, по отношение на прилагането на базовското споразумение в Европейския съюз. Финансовата криза разтърси света и ние трябва да извлечем съответните полуки. Не се предлагаше потенциален, адекватен потенциален контрол. Е, много често е, се споменаваше необходимостта да се засили надзора. Това беше постигнато в Базел. Споразумението е важна крачка за, за затягане на правилата и засилване на финансовата стабилност и това глобално споразумение ще въведе общи правила в банковия сектор в света, което има огромно значение. Освен това, това споразумение е балансирано, има достатъчно дълъг период за приспособяване на предприятията и постепенно ще се подобри здравето на банковия сектор, без това да наруши економическия растеж. Моите служби, е, на които съм благодарен, работиха усилено в Базел, за да намерят е, споразумение с неевропейските ни партньори, държавните и правителски ни ръководители на среща си в село ще одобрят това споразумение. Ние няма обаче да спрем до тук. След това предстои една основна реформа на банковия сектор в Европейския съюз, като ни трябва да отчетем спецификата на нашия съюз, на международната сцена е, директивата CD4 също ще бъде е, е, приспособена към спецификата в Европейския съюз и ние ще направим макро- и микроекономически анализ на последиците от прилагането на базовското споразумение, за което ще ви информирам своевременно. Ние смятаме през първото три месече на 2011 година да а, приемем директивата, за да може държавите членки да транспонират до 2013 година, което дава достатъчно време за прилагане на новите разпоредби. Трябва да сме реалисти обаче. Е, Базовското споразумение е съществен напредък, но остава още много работа. Ще работим заедно с вас и с държавите членки през идващите месеци за да осъществим една от е, важните реформи след кризата, и ще бъдем изключително бдителни а, а, към партньорите. А, на първо място американците, но не само те. Дали те правилно провеждат тази важна реформа и смятам да повдигна този въпрос по време на предстоящото ми посещение в края на месеца в Съединените щати Съгласен съм също с вас, господин Карас, че е необходимо Европейския парламент да бъде привлечен още по-тясно в този процес. Затова аз се поемам задължението да ви информирам редовно и вас, е, и вашата комисия, и пленарното е, заседание за всичко, което става в базарския комитет. Благодаря, господин комисар. Сега от името на групите, господин Гозес от НП. Две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Бих искал накратко да поздравя колегата Гара за отлично свършената работа. Аз бях един от тези, които а, насърчаваха да се изработи инициативен доклад преди а, комисията да направи предложение за преразглеждане на базълските споразумения. Радвам се, че работата свършена от Караса заедно с колегите, очертава основните проблеми. Няма да се връщам към тях. Благодаря, господин комисар, за обясненията и за вашата готовност тези правила да бъдат прагматични, ефективни и да няма изкривяване на конкуренцията на международно равнище. Чест, често има доста голяма разлика между официалните заявления и действителността. Някои страни извън Европейския съюз, включително Съединените щати, е, съдят и осъждат начина ни на действие, като същевременно обаче те не прилагат разпоредбите, които трябва да, да прилагат. Европейските предприятия трябва да бъдат третирани равноправно с е, в Съединените щати, където много малко от банките се съобразяват с правилата от Базел 2 и Разпоредбите, приети през юни от американските власти, на практика дават е основа да не се прилагат разпоредбите на Базъл. За това аз разчитам на вас, господин комисар, на вашата готовност да няма изкривяване на конкуренцията и да няма отрицателни последици за френските банки и европейските банки. Банките трябва да играят своята роля на а, инвеститори и на а, организации, които финансират растеж. Сега давам думата на господин Булман за 4 минути. Скъпи колеги, имаше там много. Първо, Базълския комитет е една институция, в която има представ са е, събрани експерти по, над, по надзора, но в никакъв случай това не са е, мъдреците, които не грешат. Законодателите сме ние, господин комисар, както добре знаете. И ние като законодатели ще бдим на това какво ще предложение ще ни бъде направено. Разбира се, ние искаме да се е, за, да има по-добри критерии за капиталова адекватност. Ние бихме искали а, да има по-голям растеж. Нека не забравяме, че 20 30% от БВП бе изразходвано за да спасява нашите банки. Ние бихме искали да се вземат антициклични мерки както това стана в Испания, макар че тези мерки бяха на, наложени въпреки съпротивлението, но това доказа, че ако тези мерки бяха приложени на време, е, това в никакъв случай нямаше да бъде в ущърп на банковата система, щеше само да я укрепи. Благодаря на докладчика господин Карас, който включи в инициативния доклад основните проблеми, с които се сблъскваме и ние сме съгласни с повдигнаните от него проблеми. Необходимо, необходима е оценка на въздействието, върху финансовите пазари, всички аспекти на финансовите пазари и на пазарите, включително и последиците за реалната економика и начина по който ще могат да бъдат финансирани за бъдеще малките и средни предприятия. Ние бихме искали този път споразуменията да се спазват и правилата да се спазват не само в Европа, а извън Европа, за да нямаме асиметрични условия, които са незащитими и да няма дискриминация на основа правни режими в различните страни банките, е, които продължиха да се грижат за малките и средни предприятия, е, е, продължиха да функционират успешно за, раз, за разлика от онези, които поеха рискове. Но няма достатъчно гаранции за този вид банки. Затова трябва за бъдеще да се погрижим за подебни гаранции. Ако една банка из а, извършва функциите, за които е създадена, няма нищо по-добро. Същевременно трябва да се усъвършенстват и инструментите за управление, да се увеличи, да се увеличи и качеството на инструментите и да се увеличат ликвидностите, така както а, заявява докладчика. По този начин ще се намали а, ефекта на леверидж и ще се намали и количеството риск. Така че, господин комисар, очакваме добро сътрудничество за бъдеще между нас и вас. Когато става въпрос за банковия надзор, аз веднага се замислям за швейцарското сирене пълно с дубки. Знаем, че много банкери се, от цяла Европа се събират за да говорят, да дискутират Базел 3. А какво става с националната стабилност, националното а, а, укрепване на финансовата система? В момента, в който се хармонизират нещата, а започва гърченето и опитите да се намерят дупки, ако не да се пробият нови. Защо Европа трябва а, да бъде не нещастното дете на Базел. Не, ние не го виждаме така. Не Базел 3, Базел 3 не целеше това. Г20 Базел бяха съвсем ясни. Трябва да бъдат надзиравани банките. Аз обаче не съм сляпа а, за проблемите на реалната економика и необходимостта от а, такъв надзор. Разбира се, кумулативният ефект е много важен. Не става въпрос само за Базел, но става въпрос и за след кризисния финансов а, регулаторен режим. Но на банките аз казвам, ние не можем да, да, да придаваме прекалено голямо значение на, вашето, на вашите протести, защото искате да хвърлите а, сянката и покривалото на секретността върху всичко. И така, господин комисар, ликвидните мерки не са ам, единственото решение. Мисля, че трябва да направим повече, за да се. А, за да можем по-концентрирано да се съсредоточим върху това, че тези краткосрочни финансови инструменти някак си се събират твърде много и могат да създадат сериозни опасности. Благодаря ви, госпожо Болс. Господин Ламбъртс, минута и половина. Базел 3 трябва да бъде една работна основа в никой случай не трябва да го схващаме като максималния периметр, който се определя Европейския съюз. И тези, които казват, внимание, ако идете по-далече от Базел, ще научите конкурентоспособността на световната сцена, трябва, ще отговаря, че ние преди всичко трябва да се грижим за жизнеспособността на нашата економика, което означава по-строги правила. Е, както и е, Level Playing Field, един израз, който непрекъснато се използва е, отвъд океана и Съединените щати винаги действат така, когато правят това, което на тях им изнася. Затова <coughs> трябва да има по-срок контрол. Искам да кажа, че 8-те години за нас е твърде дълъг период и нещо, което не беше предвидено към тях са добавени доста строги условия за разпределяне на дивидендите и бонусите. В крайна сметка за нас е неприлично и недопустимо банките с една ръка да изнасят трудността да натрупват капитал заради новите правила и също времено от другата страна бодро да си бъркат в касата. <clears throat> И накрая ще се обърна към банките банките, които се оплакват, че повече няма да е възможно да правят тези печалби, които са имали през златните години, трябва да знаят, че всички предприятия в индустрията, в дистрибуцията, които работят в реалната економика, трябва да се задоволят с доста ограничени печалби 2, 3, 4, 5% и това няма нищо срамно. Те трябва да разберат, че празника е свършил. Благодаря, господин Ломберт.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 Благодаря. Знам, че економическата криза далеч не е свършила и наистина имаме нужда от кредитиране в економиката като такава, но в Ирландия и не само там много от средствата, които се набират от данакоплаците, отиват в банките. Ние имаме нужда от банките да поемат риск, но в същото време ликвидността им трябва да е достатъчно висока. Това е комплицирано балансирана работа и за това благодаря ви, господин Кара, за добре свършената такава работа. Съвсем ясно е от големия брой на предложения за изменения, че членовете на Европейския парламент искат нещата да бъдат прецизирани. Например, в сферата на дериватите да, наистина беше направена оценка на а, влиянието на Базел, но ние като че ли не можем да видим реалните резултати от всичко това и докато не, до, до, не а, докажем, че реално в глобален мащаб глобалното споразумение се прилага, а не само в Нью Йорк или в Европа, а в целия свят, то тогава не можем да гарантираме, че всичко е наред. Да, наистина Базел трябва да продължи да проверява дали малките банки а, се подпомагат или не, например. Освен това, бяхме се споразумени, че ще има а, миграция към а, задължителен процент на леверидж. Нека да не отстъпваме от това. Съгласна съм, че когато има добри местни практики, ние трябва да продължим да им разрешаваме да се развиват. Но не трябва с помощта на задната врата във вид на изключения, а да позволяваме лошите практики да влизат в употреба. Благодаря ви. Orateurs, et je donne la parole à Luling pour deux minutes. Luling, deux minutes. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искала да благодаря на Ом Карас за отличната работа и подкрепям изцяло неговия подход към този сложен проблем. Трябва обаче да подчертая един проблем, който бе повдигнат в доклада, на който според мене заслужава повече внимание. Става става дума за фант бриф. Предвид стандартите, за в рамките на стандартите за ликвидност. Новия режим на ликвидност в Европа, който ще трябва да определим, трябва да отчете тяхната специфичност правна, оперативна, економическа. Те се използват за, за дългосрочно финансиране и инвестиране в широкия смисъл на думата. В предложението обаче на Базелския комитет неща, нещата са предложени. Така че това ще има отрицателни последици върху европейската економика, за разлика от други економически зони, като Съединените щати. Аз приветствам споразумението, което ги приема като ликвидности при изчисляването на коефициента на Леверич. Но аз приканвам комисаря Барние да даде повече значение на този финансов инструмент с цел по-голямо диференциране и разнообразие на използваните инструменти, за, за да може да се изпед, из, из, избегне изкривяване на конкуренцията. Този инструмент трябва, на този инструмент трябва да се дадат условия за правилно прилагане. Благодаря ви госпожа Подимата. Благодаря, госпожо председател. Ние всички знаем, че днешния дебат по споразумението в Базовския комитет беше наложено от кризата, която показа всички слабости в регламентирането на финансовата система и необходимостта да се затегнат правилата както по отношение на капиталовата адекватност, така и на надзора на финансовите институции. В този климат Базарския комитет постигна споразумение, съдържащи няколко основни принципи и промени в правилата за капитала. А сега по отношение на конкретизацията на тази е, система в Европа. Доклада Карас е, засяга някои важни е, елементи. Да се отчете спецификата на европейския пазар, където 80% от заемите зависят от институции, отпускащи заеми в и, и освен това, безпоръжно предлага Сключвате на еврооблигациите в активите, независимо от вида на финансовата институция. Новите мерки, изискванията по отношение на капиталовата адекватност не са а, изчерпателни, не са пълни. А, в дългосрочен план комисията предприе някои важни инициативи, а, например създаването на Европейска система за финансов надзор. Необходимо обаче и засилване на координацията, за да се предотвратяват кризите. Ние трябва да мислим за следващите етапи докато изграждаме системата за наблюдение и контрол, така че да не остане нито един актьор или нито един елемент не наблюдаван. Смятам, че трябва да се приемат правила за тези сектори, където прозрачността е най-малка. Важно е да се, да се следат и продажбите на червено. Вие споменахте тук Г2 и се срещата в село. Мисля, че трябва да засилим усилията за облагане на финансовите транзакции. Тук не става въпрос да се наказват банките, а да се отправи ясно послание към гражданите на Европейския съюз, които днеска те заплащат цената на кризата. Искаме а, е, да се разпределя времето по-справедливо. Сега давам думата на господин Клинц, казва председател. Колеги, wenn Banken mehr Kapital für Kredite und Finanzinstrumente vorhalten müssen, dann erhöht sich ihre Fähigkeit. Колеги, знаем, че ако не надзираваме банките и тяхния тяхната стабилност, те могат да натрупат а, нови проблеми и да предизвикат нова криза. Аз Поздравявам господин Карас с, за неговия доклад и, и за това, че изисква един по-системен подход към а, осъществяване на надзора. Банковата система има нужда от всичко това, също така трябва да имаме и диференциран подход към левериджа. Не трябва да позволим, благодарение на промяна в коефициента на леверидж, да се случат някои големи а, диспропорции. Това обаче трябва да е глобално. Не трябва да позволим на американците единствено да влияят върху правилата от Базел. Г-20 в село показа къде и как трябва да бъдат поставени нещата. Благодаря. Сега господин Нитрас. Първо искам да ви, да ви кажа, че приветствам това, че парламента подготви инициативен доклад по тази тема. Ние сме свидетели на бързо развитие на огромно количество финансови инструменти, които имат много а, значими последици върху а, пазарите. <coughs> Коефициента на леверидж има огромно влияние върху пазара. Всички инструменти са толкова сложни, че надзорните органи трудно е, успяват да ги контролират. това е, на, на практика надзорът остава неефективен. Затова на, на, на практика нямаме обща а, картина за случващето се на финансовите пазари и в а, финансовия сектор като такъв. За това смятам, че трябва да наблегнеме на секюритизацията на финансовите на финансовия сектор. Радвам се, че е, проблема свързан с е, ликвидността е в центъра на вниманието на Базелския комитет. Е, намирането на правилните стандарти за ликвидността е от огромно значение, защото това ще спи ще спаси банките за в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря. Мисля, че всичко, което беше направено по новите изисквания за капиталова адекватност, за собствен капитал, е, е, представлява значителен напредък към гарантирането от по-голяма финансова стабилност. Докладът е добре формулиран, доста балансиран. Има два елемента, които могат да бъдат пояснени още. На първо място, важно е да не се оказва прекалено силен натиск върху банките, по отношение на прилагането на новите разпоредби. Те трябва да е, имат достатъчна стабилност, за да изпълняват целите, които им поставяме. 2014 ми се вижда рисковано като срок. Прилагането изисква добро сътрудничество с Съединените щати. Но преди всичко не трябва да забравяме, че международния банков сектор трябва да се стабилизира. И при регламентирането трябва да внимаваме да не, да не поставим в опасност международните, различните международни системи. <coughs> Трябва да се помъчим да гарантираме стабилността на банковата система, като допълваме изискванията за капиталовите изисквания. Леверич ефекта е добър инструмент, но е много важно финансовия сектор да са нагаждан към всяко ново развитие. Господин Шмидт, една минута. Благодаря много, госпожо председател. Господин комисар, новите правила на Базел се опитват да изградат една рамка за стабилността, но кризата ни показва, че банките а, трябва да имат по-добър достъп до капитал и тези правила трябва да дадат достатъчно увереност, че а, позволяваме на банките да функционират левериджа и коефициента на левериджа трябва да е такъв, че да не засегнем стабилитета в световен мащаб. В скандинавския тип банкиране нещата са показани, че работят може би мерките взимани от комитета Базел а, са добри, обаче пък може и да възпрем растежа. А, за това съм съгласен с госпожа Бол в това отношение. Новите банкови правила са добри, но трябва да знаем какво ще се случи, като бъдат приложени. Не винаги е, регулацията е най-добрия отговор. Благодаря, господин комисар. Благодаря, господин Шмидт. Сега господин Канчан, две минути. Ако обичате микрофоните, има някакъв проблем с микрофоните? Мисля, че се чува сега доста по-добре, нали? Да, чудесно. Госпожо председател, господин комисар, благодаря на господин Карас за чудесната работа, която е свършил. Вярвам, че ние съвсем безсилно гледахме сериозната глобална економическа и финансова криза как се развиваше през последните няколко години. Днес Европейския съюз е на фронтовата линия и вие, господин комисар, водите една революция, а за да се направят едни нови правила за това как се водят кредитите и дебитите в балансовите отчети. Предложения не липсват. Те бяха представени и по отношение на дериватите, и а, по отношение налагането на а, такси върху всички а, финансови транзакции и така нататък. Господин комисар, обаче нека да не се ам, отнасяме от една екстремна ситуация в друга. Нека да не действаме като Михал, Махало. Смятам, а, че а, бюрократизма може да стане твърде много. Ето защо смятам, че най-важното върху което трябва да се концентрираме това е растежа. Растежа и стабилността. Това каза и председателя Барозо. С Базел ние стъпихме на един нов път, който изисква от всички нас да си поемем отговорността. В същото време обаче трябва а, конкурентоспособността си да я запазим и да я засилваме, също да осигурим и равни условия а за всички играчи в играта, а също така и да дадем еднакъв достъп на малките и средни предприятия до кредитния пазар. Благодаря, благодаря господин Канчен. Имам само а, да дам думата на господин Келе. Наистина всички ние искаме да укрепим самите банки, но благодарение на господин Карас ние разбираме, че предложението от Базел а, не осигуряват равни а, възможности и равни начала за всички, а това е опасно. Особено беше посочено и мисля, че трябва пак да се подчертая, че САЩ и Европа са съвършенно различни. В САЩ економиката се ам, финансира а, от а, банките, а тук в Европа не е така. В Ирландия банките просто не могат да предоставят кредити на малките и средни предприятия и много малки и средни предприятия просто не могат да оцелеят поради липсата на финансови средства за кредитирането им. И както каза Вики, тогава страдат всички. Още много има да се свърши, за да бъдат сметките, счетоводните сметки да бъдат точно каквито трябва да бъдат, каквито ще бъдат в интерес на всички нас и тогава ще можем да завоюваме това, което се стараем да завоюваме. Благодаря, господин Кели. Благодаря. Искам да благодаря на всеки един от вас за формулираните предложения, за насърченията, които всички тук в моя екип отбелязаха. Господин Гозес първи спомена както и господин Шмидт след него, господин Клинц, Лудвиксън и господин Кери преди малко. Въпроса с форматирането. Да, ще се попитаме да калибрираме, да, да добре да наместим нещата по възможно най-интелигантния начин. От, от една страна на мерките за пазъл – трябва да бъдат много точно премерени до, преди окончателното им прилагане, както и маржа за гъвкавост, която ни предоставя базовското споразумение. Второто напасване ще бъде между марките от база за всички останали мерки, които ще трябва да приемем в рамките на програмата на Г20 за предотвратяване на кризи и тяхното регулиране. И третото, както споменах по отношение на Съединените щати. Да, господин Кели, верно е, че Европейския банков сектор финансира в много по-голяма степен и економиката, отколкото американския. И там е разликата. Но третото напасване ще бъде именно трансатлантическо. И тук искам да кажа на господин Ламберс, без да чакаме щатите. Виждам ви. Няма да ги чакаме тя Ще се върна да видя Ким Гайтнер и всички надзорници. И е, това не е за да се мутаем, да се бавим. Напротив, искам да се уверя, че ние вървим успоредно по база 1, база 2, база 3, база 4 и директивата за капиталовите изисквания СРД 4 е е, може да възникнат различия по отношение на счетоводните стандарти, например. Ние не подхождаме наивно към отношенията на щатите и също времено не сме и прекалено мнителни. А... Така че, господин Гозес, не ще направим това тройно напасване. Господин Качан а, спомена а, факта, че финансовата стабилност е най-големия враг на економическия растеж и затова ние трябва да гарантираме <coughs> да, съчетаването на стабилност с, <clears throat> все пак с економически растеж. Господин Булман предложи да се правят микро и макроекономически проучвания. Ние ще използваме възможно най-умно преходния период. Разбира се, прасте господин Булман. Тук ще се създаде европейския закон. Успоредно със съвета. Не тук, не, не другаде, не в Базел. Тук. Именно по тази причина ще направим проект за CRD4, законодателен проект за директива за капиталовите изисквания, която трябва да има вашата подкрепа и по която ще има и дебат. Госпожо Болс, със сигурност сте права, като казвате, че не може да бъде бизнес as usual. Нещата не могат да продължават по този начин доста банкери чувам да надигат глас, че кризата е, е, приключила, някои са доста късопаметни, нямаме право да сме късопаметни и да се правим само, да симулираме реформи. Най-добрата е, капитализация и е, СРД-4 не са единствените инструменти, не, не, това не е единствения отговор. Ще има най-различни други решения, за инструмента за управление и предотвратяване на кризи, е, на, за това, което правим за производните продукти, за продажбите на къси позиции и така нататък. Има страшно много мерки, е, които трябва редовно да се следят. Господин Ламбертс, вие повдигнахте важен въпрос а, за разпределянето на дивиденти от банките, които не правят ни, и минимално усилие за капитализиране. А, именно благодарение на буферите а, ние пред... ще има начин една банка да не може да раздава дивиденти, ако не е изпълнена минималните изисквания за собствен капитал. И това ще бъде включено в нашия законодателен проект. Госпожо Форд, да, законоплатците трябва да бъдат защищавани и аз ще а, ви помоля да видите нашето предложение за управ... регулиране и предотвратяване на кризи. Във всяка една държава членка ще има фонд, за да може когато има банкова криза, банките да плащат за банките, а не дълнакоплаците. Госпожа Люлинг зададе един много конкретен въпрос. Да, по време на преговорите в Базел успяхме да постигнем буфера за ликвидност да бъде 40% от а, а, инструмента, за който ви говорихте. И това е а, това ще разнообрази а, ликвидните активи. Вие тук се спомена принципът too big to fail – е голям, за да се провали, но ние видя... видяхме много добре, че американската банкова система не прилича на европейската. Все още не сме решили обаче проблема за общите мерки в рамките на, 2, е, на Г20 господин Нитрас. По отношение на сложните финансови инструменти се нуждаем от засилен надзор и затова Европейския орган за а, финансовите пазари ще играе важна роля. Ще бъдат забранени някои токсични активи и ролята на ЕСМА ще се засилва. По отношение на агенциите за кредитен рейтинг се предвижда да действаме на един трети етап. Направеното тук не е достатъчно. И аз работя по този трети етап за регулиране на тези агенции и за разнообразяване. Защото в момента разпределянето на рейтинги е концентрирано в ръцете на твърде малко агенции – ще се консултирам с специалисти, за да се засили регулирането. А, мисля, че отговорих на всички въпроси, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар. Какво мислите за всичко това, господин докладчик? Имате последната дума. Господа, Дами и господа, мисля, че този дебат съвсем ясно показа на всички нас, че ние успяваме да нарисуваме една много ясна картина на своите очаквания. Искам да благодаря на всички участвали в дебата, включително, разбира се, на вас, господин комисар. Това не е затворена книга. Ние просто се опитахме да сложим пръста си на пулса пулса, който може и да е малко ускорен поради банковите и финансови структури а в Европа визави тези в САЩ. Още не сме започнали законодателния процес, но Базел ни ограничава законодателната инициатива. Това, ако факта, че имаме този а, а, доклад по собствена инициатива означава, че ние можем да направим нещата така, че те да демократизират света и най-добре да а, направим това преди да се случат лошите неща, отколкото след това да се опитваме да поправим случилото се. Така изискванията за депозитите, например. Да, това е важно, а, защото ние трябва да решаваме за тук. А, искаме обаче, а, преди да се споразумеем, преди да вземем дадено решение, да видим и какво става в САЩ. Ние знаем, че в САЩ имат проблеми в прилагането на стандартите. Ето защо сега, заедно с външните рейтинги, те се опитват да внесат въвеждат допълнителни критерии. Нашето мото обаче трябва да бъде или външното, външния рейтинг ще бъде средството за калибриране или едното или другото с други думи, а не и двете да ги умесваме а, ние трябва да бъдем много внимателни тук в работата си с САЩ. Господин комисар, много е важно комисията да направи една оценка на въздействието да ги предложим тези резултати на правителствата и на националните парламенти на държавите членки, за да могат всички да са съвършено наясни. Ние трябва да започнем това движение от тук. Ние трябва да покажем а на националните парламенти какво вършим, за да го разберат и да поемат инициативата. Благодаря, господин Карас. А с това приключваме дебата. Утре ще се гласува по него. А сега... Сега, съгласно дневния ред, изявление на комисията относно